Proszę Państwa, wznawiamy posiedzenie naszej komisji. Zaczynamy od punktu. Скъпи колеги, ще започнем отново нашата работа. Ще започнем с точката от дневния ред, посветена на посещението на Азорските острови, а посещение, което бе проведено от 2 до 5 ноември. Мисията бе организирана от колегата Рибейро и колегата Шанто. посещението си на Азорските острови се запознахме с земеделието на островите, което е много специфично. Запознахме се с проблемите, свързани с млечния отрасъл и производството на млеко и млечни продукти. Отрасъл, който има огромно значение за економиката на а, този регион. Господин Деск, Андрю, Войчовски, Дес, Диегас бяха част от делегацията, както и двамата организатори. Секретарията подготви доклад, а, с който разполагате. Сега дам думата на госпожа Рибейро. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Искам да ви кажа, че за мен е много голямо удоволствие да обсъдиме проблемите на млечният сектор и производството на млечни продукти на Азорските острови. Този отрад в момента преживяват огромни проблеми. Благодаря на господин Дес, Войчовски и всички от тези, които участваха в мисията. Бих искала също така да благодаря на моите асистенти и на всички от тези, които с дейното си участие помогнаха за успеха на нашата на нашето посещение. В а, ултрапериферичните, отдалечените зони селското стопанство е а, трудно в предвид климатичните условия на Зорските острови. А, региона се е специализирал в а, производството на млеко и млечни продукти, но е, проблема с руското ембарго доведе до допълнителни проблеми, които не са само економически, но и социални и е, за семейните предприятия и стопанства. Става дума също така и за е, биоразнообразие, възможността да бъде развивано бисно разнообразие на е, островите. Млекото винаги е било основно основното ключов, ключов, ключовият економически продукт на Азорските острови. Е, кравите пасат целогодишно, свободно по е, пазбищата на островите. Има но знаеме, че в момента на криза някои успяват да се е, оправят по-добре от е, други. За Азорските острови тази криза продължава вече години. Ние не искаме допълнително привилегировано третиране, искаме само да се прилагат е, изключителните мерки за много отдалечените райони по силата на член 342 защото ние не, не можем да се сравняваме с други региони и да бъдем конкурентноспособни предвид а, цената на суровините, на транспорта и а, на всички специфичните условия. Надявам се, че Европейската комисия ще предприеме краткосрочни мерки за помагане на отрасъла, отрасъла и ви призовавам да се пре, да преразгледаме плановете и програмите за 2017 година за подпомагане на отрасъл. И в а, заключение бих искала да ви а, покажа едно а, млякото, което се произвежда от а, кооперативите в а, региона. Сега давам думата на господин Шантош. Базо прошу, пан Селимович. Както и на господин Селимович, който също искаше да вземе дума. Thank you very much. Uh, uh... Благодаря ви. Знам, че проблема вече беше повдигнат, но аз а, многократно съм повдигал този проблем. Трябва да организи... не може да се организират едновременно заседания на комисията ЕНВИ и АГРИ. Защото това наистина е проблем за нас. Ние не можем да бъдем едновременно на двете места. Днес там се обсъжда доклада за ЕФТА, нещо и до е, извънредно значение и за нашата комисия. Знам какви са проблемите, но бих искал още веднъж да ви помоля да преразгледате е, дневния ред. Поне някои от е, заседанията е, да бъдат съчетани или да могат да се, да се провеждат е, по друго време. Много ви благодаря. Имате думата. Това беше един технически въпрос. А сега, господин Сантуш, кажете ни няколко думи за мисията в Португалия. Да, разбрах, че става дума за процедурен въпрос. Аз бих искал също така да повторя и подчертая, че посещението на Азорските острови беше от огромно значение не само за млекопроизводителите на островите, но и за всички ние, които участвахме в работата на делегацията. Бих искал да благодаря на, на, на, на всички колеги, които участваха, които взеха дейно участие. Бих искал също така да благодаря и на асистентката си Ана Камило, която участва в организирането на нашето посещение. Бих искал също така да благодаря и на местните депутат, депутатите от Азорските острови. Колегите можаха да се запознаят лично с действителността, с економическата действителност на Азорските острови. Както каза София Риберо, Положението на Зорските острови е доста по-различно от това в на континента. Спо, говорихме по-специално за а, отрасъл, млечния сектор, който е от огромно значение за този регион и който преживява огромни трудности през последно време. Е, руското ембарго, което разстрои като цяло млечния пазар в Европа, премахването на млечните квоти, е, които осигуряваха известно, известно устойчивост в е, средносрочен и дългосрочен план на производството и всичко това води до проблемите, с които се сблъсква сектора в момента. от Отдалечеността също е, е проблем, тъй като производството на мляко на Азорските острови струва по-скъпо, отколкото производството на същия продукт в Европа. Разполагаме с финансови инструменти, които обаче са приложими в е, нормални обстоятелства, докато ние тук сме изправени пред изваредни обстоятелства. И за това трябва да бъдат взети и изваредни мерки. Е, производството на мляко и млечни продукти на Азорските острови отговаря на високи стандарти. Е, както казах, е, говедата пасат е, свободно, целогодишно по пазищата на остров. Бяха взети мерки за отседналостта на населението, е, за привличане на млади хора, като, като, като, като, като цяло на, на, на, на населението е с 10 години по-младо, отколкото средната възраст на земеделското население в е, Европа. Но е, предвид е, ограничената площ, биоразнообразието не е възможност. Става дума за острови, с а, планински релеф, а, а, вулкани. Тоест, островите са много специфични, ландшафт е, е много специфичен. Затова смятам, че тези острови трябва да имат възможност а, да получават допълна, допълнителна помощ по силата на програма по Економиката се разви през последните години. Някои трудности бяха преодоляни, но наблюдаваме и е, е, спада на е, броя на селските стопани на островите. Също време на островите развиват а, туризъм, а, който претърпя голям напредък през а, последните години. Бих искала да благодаря и на господин Андрия и на заместник-председателя на нашата комисия, които участваха в различните заседания, които бяха и много активни по време на е, посещението. Надявам се, че придобих една по-ясна картина за действителността на Азор, Азорските острови и а, че умислят а, възможностите за подпомагане на този регион. Доклада на господин Никълсън бе прият от Европейският парламент. В него се набляга на проблемите, с които се сблъсква млечният отрасъл, включително и на Азорските острови. Смятам, че трябва да направим всичко възможно, за да подпомагаме този отрасъл. Благодаря ви. Още двама колега искат думата. Господин Ондрио и господин Дес. Благодаря, господин председател. Искам само съвсем накратко да се спра наказаното от София Рибейро и господин Сантос, а именно да им благодаря за а, качеството на работата им и на техните екипи също искам да благодаря. И а, като цяло тази, този тип а, семеделско експлуатиране на, на щастливата крава, така да се каже, е, а, много важно и дава много добри резултати. И господин комисарят Хоган отиде на място да види какво представлява този тип е, селско стопанство, защото някои говорят за криза с млякото, докато други <laughs> въобще не са чували за такава. И всъщност а, мисля, че кризата е там в това, че всъщност ще се засегнат териториалните а, специфики. Много е важно да преорганизираме целият сектор, за да можем да запазим местната економика и в рамките на тези ултрапериферни, крайно далечени райони. Какво е важно като специфики? Видяхме какво е, какви са сложностите в девете острова на архипелага. Видяхме колко, какви са трудностите при производството, трудностите при пазара, защото там ситуацията наистина е много особена. Двойни са трудностите. Първо, мобилността, транспорта, свързан вътре с девете острова, между девете острова и отделно транспорта между архипелага и а, континента. И тук а, подкрепям казаното от госпожа Риберо, както и господин Сантос, да помислим наистина при реформите за всички адаптации на програмите за този тип а, територии. Особено програмата посеи, която ще бъде преразгледана скоро и която носи отговорност за подобряване на действията, като си имам предвид, че този архипелаг е особено важен елемент в, не само в ОСП, но и а, крайъгълен камък за, цял, за всичките крайно отдалечени райони нека да не забравяме спецификите на Азорските острови. Благодаря, господин председател. Запроша пан Посълдес. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на София Риберо и на колегата Санто за помощта за чудесната и за чудесната организация на това пътуване. А, хората казват, че пътуванията образоват и наистина се върнахме по-образовани. Знаете колко време се пъту е полетът, колкото е от тук до Лисабон и след това от Лисабон до Азорите. Това са девет острова, които също са на разстояние помежду си което означава, че а, има доста големи разходи само с комуника... за комуникацията. За мен беше интересно, че а, тези острови са само 2% от площа на Португалия, но произвеждат 30% от млечната продукция на страната. когато отново разработваме различни програми, трябва да помислим дали не можем да намерим някакъв начин за финансово подпомагане на такива отдалечени един от друг острови. Другото, което ми направи впечатление, бяха високите цени на земята, което пък означава високи разходи за производителите. Друг дефицит е разпокъсаността на площите, които често пъти са доста отдалечени от предприятията. Тъй, че съм съгласен с всичко, което беше казано. Непременно трябва да се грижим по-специално за, ост, за регионите в маргинално положение и за планинските региони. Аз никога не ги забравям. Благодаря на колегите, благодаря на председателя на нашата комисия за това, че организираха това пътешествие. Благодаря. Так, имам Проблем с tłumaczeniem, че już teraz jest Благодаря. Като че ли имаше някакъв проблем с превода, не знам дали сега вече всичко е наред. Так. Окей, okay, bardzo дякую, panu послови. Благодарим. Някой желая ли да вземе думата по тази тема? Hörer nicht funktioniert hat, möchte ich ich wiederholen, dass mich... Към още веднъж да повторя, че благодаря на председателя на нашата комисия, ако случайно това не е било преведено. Polish, Polish interpretation? I have no problem with Polish language. to tell us what to В момента се тества системата за превод. Окей. Okay. możemy, tak? Nie, Явно вече работи. Czy mamy już tłumaczenie? Има ли вече, функционира ли системата? Добре. В такъв случай можем да продължим. Някой желая ли да вземе думата по тази точка? Не, добре, в такъв случай благодарим на организаторите на това посещение. Бяхме много добре посрещнати. наистина радвахме на един сърдечен прием. Говорихме много с земеделските стопани. Посетихме различни места, но всичко това е включено в доклада. Този доклад след това ще бъде предаден на комисията, за да може и тя да види нашите забележки, разсъждения и също ще напише едно писмо за допълнителни консултации, защото искам да се спрем отново на няколко основни елемента, но още веднъж благодаря на организаторите на това посещение. И още веднъж ще благодаря. Никога не е излишно още веднъж благодарности. И така сега можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на Република Тунис. Гласуване без а, дискусия. Гласуването обаче е, от, е отложено за 11 януари. И днес ще имаме а, дискусия по измененията. Докладчиците в Сянка съседаваха. Имате думата, госпожо. Muchas грация, президенте, Ефективаменте. Благодаря, господин председател. гласуването беше отложено. Поискахме това, защото след заседанието на докладчиците в Сянка, а, така се разбрахме. Разбрахме се да поискаме гласуването да бъде отложено за първото ни заседание след коледната вакансия за да имаме възможност да обсъдим предложенията за изменение. Бих, е, с голям интерес бих чула мненията на нашите членове. Имаме 54 предложения за изменения от политическите групи, както и лични предложения на колегите, които обхващат целия спектър а, от отхвърляне на предложението за износ на зехтин за Тунис до предложения, които се, е, които касаят производството на маслини и зехтин в Тунис. Има и предложения за по-низки квоти. Защото в момента то на общо квотата е 56 000 тона. Някой от предложенията, както ви казах, напълно отхвърлят предложението на комисията, други се свеждат до промяна на количествата, трети до разрешителни режими. Така че тук пред колегите от комисията искам още веднъж да повторя, че най-много се тревожа за това, че това предложение, което се отнася до селскостопанска продукция, в случая зехтин, бива използвано за подпомагане на страна, която безспорно много е страдала, в която е имало много терористични атентати. Така че ние им предлагаме допълнително подкрепа. Аз лично съм от Андалусия от регион, в който се произвежда много зехтин и се боя, че тази мярка ще породи опоручаване на конкуренцията и то много сериозно. Има предложения за изменения и в тази насока във връзка с последствията от увеличаването на квотата за производителите на зехтин в Европейския съюз. Повече нищо няма да кажа, предпочитам да изслушам колегите. Може би в края ще ми позволите да направя някои бележки. Съгласно това, което научих от колегите от Инта, те нямат предложения за изменение. Тъй, че смятам, че е много важно Комисията по селско-стопански въпроси да има единно мнение, подкрепено от мнозинство, независимо от това какво е то. Гос... Госпожа Вацел иска думата. Искам да благодаря за работата на авторката на доклада, както и на останалите колеги. Смятам, че не бива или по-скоро не можем да се противопоставим на такова предложение на Европейската комисия. Става въпрос все пак за извънредна мярка по отношение на квотите в връзка с последствията от терористичните атентати в тази страна. Разбира се, че трябва да мислим и за региони като Андалусия, но според мен службата за външни действия се опитва да предприеме по-скоро политическа мярка. Да, наш, европейското селско стопанство не бива да страда от нея. Но нека да бъдем реалисти. А, въпреки ситуацията на пазара на зехтин, би трябвало да разрешим, да подкрепим такава една еднократна мярка, но съвременно да видим какви са перспективите на пазара на зехтин през 2017 година. Разбира се, нямаме кристална топка, не можем да предвидим какво ще стане, тъй че трябва да бъдем малко по-предпазливи от това, което се съдържа в предложението на комисията. Също така трябва да помислим как ще се развият условията в бъдеще. Аз това бих попитала Европейската комисия. Какви са данните, възоснова на които са стигнали до тези 56 000 тона годишно? На какво основание е, са получили този резултат и какви са предвижданията за по-нататък? Може би ние не разполагаме с тези данни. комисията очевидно няма а, намерение да прави оценка на въздействието на тази еднократна мярка, която ще изтече през 2017 година. Квотата за Тунис всъщност е увеличена с 50%. Същевременно започват двустранните преговори за свободна търговия между Европейския съюз и Тунис. Това от една страна. От друга страна, страна, извънредната мярка в хода на преговорите може да се приеме като политически жест и да се превърне от еднократна в постоянна. Нещата могат да се тълкуват и така. Може би това е мярка, която не е ограничена във времето, така я е замислила комисията. Не бива да допускаме такъв прецедент за този вид двустранни преговори но трябва да се предвидят и нещо като защитни механизми, някаква защитна клауза, за да се избегнат опоручавания на пазара на зехтин. И още един въпрос към комисията. Защо Европейската комисия реши да опрости или да промени администрирането, което да, вече да не е месец, на месечна, а на годишна база. Това крие опасности и рискове за европейския пазар в бъдеще. Така че нека комисията да обясни. Очаквам ясен отговор. Благодаря. Колеги, бъдете кратки, защото вече закъсняваме. Господин Селимович. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. А, и да, наистина свършихме много добра работа, но въпреки всичко не можем да подкрепим компромисните изменения, предложени от докладчика и другите. Ще се опитам, защо съвсем накратко. Какво означават тези цифри? Какво означават те за комисията за, на... за тунизийците и за нас? Тунизийците след терористичните атаки, знаете, имат проблем с економиката си. Произвеждат само 15% от това, което произвеждаха преди. Ако им позволим тези квоти, ние всъщност удвояваме тяхната продукция, тяхното производство. Тоест, те ще стигнат до 30% от това, което са произвеждали а, преди. Това е значи много за тях. Това е изключително много, особено с терористичните атаки. Какво означава това за нас? Нашето производство спадна с 50%, 50% в Европа. Производство на захтин. И потреблението е все още на същото ниво, както преди. Така че какво означава това? Това означава, че 1% повече а, зехтин за Европа. Значи ние загубихме 50% от производството и изнасяме 1%. Не виждам как а, този внос ще унищожи европейската вехтинова индустрия. Така че тук говорим само за два големи ам, италиански града, за, за потреблението на два големи италиански града. Това е този 1%. Това означава много за тунизийците, но не и за нас. Така че не можем да подкрепим разводняването, така да се каже, на предложението на комисията. Благодаря. Кой е пан посъл Смит? Господин Смит. Благодаря, господин председател. Аз също а, подкрепям казаното от Алде. А, за нас най-важното това е да бъде временна мярка. И а, да не забравяме, че трябва да видим какви ще са последиците за економиката. И е, нашата комисия, комисията, в която аз участвам, е първата, която е, е с директни конференции по е, страните от Близкият изток. Всичко, което става в Близкият изток, засяга нашите граждани директно. Приемам приемам, че земеделието не трябва да бъде а, а, изкупителната жертва на всичко останало. Да, прави сте, но нещата трябва да бъдат разгледани логично под, в рамките на споразумението с Тунис. И ние не можем да приемем компромис едно, защото считаме, че по този начин се отслабва предложението. Има изменения на НП за безопасност, за различни мерки за дребните фермерства, но това са временни мерки. Това са технически мерки с голямо политическо значение, но това не поставя окончателна насока на къде вървим в отношенията с Тунис. Просто имаме за цел да осигурим някаква стабилност и работни места за тунизийците в страната им. Бихме могли да си позволим да отпуснем тази мярка и призовавам колегите да го направят и да помислят и за тези граждани преди интересите на собствените си производители. Благодаря. Господин Декастро. Кастро. Innanzitutto sostengo il lavoro della collega Aguilera e sono largamente d'accordo anche su... Благодаря. Първо искам да похваля работата на колегите и да им благодаря приемам казаното от госпожа Гарсия, но сигурни ли сме, че тази специфична мярка действително реално ще помогне на Тунис, защото че трябва да помогнем на Тунис, трябва. Спор няма, но непременно ли е необходима точно тази мярка, защото става въпрос за мярка, която в крайна сметка ще донесе полза на големите играчи, промишлени играчи. Нещо, което е опасен прецедент. Така че трябва сериозно да обсъдим въпроса. Такива едностранни отстъпки за определени продукти не бива да се правят. Разбира се, че трябва да подпомогнем Тунис, за да може да расте и да се развива економиката на страната. Много е добре, че гласуването е отложено за януари, за да можем да помислим по-добре и да обсъдим нещата. Защото все пак става въпрос за отвояване на сега действащата квота. Не съм на мнението на много от колегите по този въпрос, защото тук става дума за наша собствена продукция, която може да пострада И то по-сериозно, отколкото някои си мислят. Така че имаме нужда от време. Моля ви, бъдете кратки. Наистина продължаваме да натрупваме закъснение. Госпожа Савора. Gracias, presidente. Bueno, yo fui una de las que hice... Благодаря, господин председател. Аз също съм внесла предложение за изменение и то за отхвърляне на цялото предложение, защото когато комисията говореше за солидарност и разправяше, че това било само търговска мярка, аз някак си не и повярвах. Искам някой да ми обясни за кого е добра тази мярка, кому носи полза, дали наистина широ... населението, дали селскостопанските производители, дребните производители в Тунис или само големите предприятия. Питам се тази мярка дали в крайна сметка не е насочена към това едрата европейска промишленост да получава ефтин зехтин т.е. да, има, да имат полза големите играчи на европейския парзал. Също така се питам къде остава е, оценката на въздействието, а е задължително да има такава. Госпожа Благодаря, господин председател съвсем кратко. Подкрепям авторката на доклада. Докладът е добър, предложенията за изменения също са смислени. Подкрепям казаното от Декастро защото в този случай отново се прави подарък в ущърп на европейските селско-стопански производители, защото на Тунис не, проблема му не е зехтина, а туризма. Там бяха и атентатите. По това, е, по туризма беше ударено. Селското стопанство няма да спомогне чак толкова много за възстановяването на страната. Разбира се, че предприятията износители на туни ще спечелят от мярката. Господин Дес, благодаря. Преди няколко години всички в захлас говореха за арабската пролет. Аз тогава не бях съгласен. Така че трябва да помислим дали на сегашното ниско правителство да му се дава възможност, каквато му предлагаме. Един министр от Тунис каза, ние можем да произвеждаме продукция, а или да се грижим за хората. Виждаме за какво става въпрос. Както казаха колегите, трябва да говорим за някакво по-малко количество, от което да не пострада нашия пазар. Разбира се, че трябва да помогнем на Тунис а, и да им помогнем да изнасят към Европа, но постепенно Бяхме миналата година там и ни беше казано, беше представена промишлеността, произвеждаща зехтин. Благодаря, господин председател ние сме за отхвърлянето на тази мярка, която предлага комисията, защото тя не носи никаква полза на европейската економика, особено на тази в южната част на Европа. Такива количества ще се отразят сериозно на нашия пазар. Още повече, че комисията предлага ежегоден контрол, а не ежемесечен, както ние настояваме. всичко това ще се отрази и на ниво държави членки, защото това е мярка, която нека да не се лъжем, служи преди всичко на едрите производители, които, смес, които ще смесват своя зехтин с ефтин зехтин и ще предлагат ефтин и вреден зехтин на пазара. Вреден за потребителя, вреден за малките производители. Никой няма да знае истинския происход на зехтина. Były pytania do przedstawiciela komisji. Bardzo proszę przedstawiciela komisji. Сега давам думата на представителя на комисията. Бихте ли отговорили на въпросите? Благодаря, господин председател. Благодаря, дами и господа, за интересната дискусия, която проведохме по проекто предложението и 54 изменения. Като цяло установявам, че вие подкрепяте а, предложението, но не искате то да стане за, прието за сметка на ситуацията на европейските производители. А, гарантирам ви, че няма да стане така. Няколко факти, които могат да ви повлияят да се смените мнението. Първо, нека да напомним, че това е временна мярка, която ще засяга две кампании Второ, нека да напомним, че новосъздадените квоти е, ще бъдат налични е, след като квотата от 56 000 е, тона бъде изчерпана. Това е квотата за европейските производители. Така че, а, ако не се изчерпи тази квота, няма да използваме допълнителните количества, които да отпускаме. И а, трети основен елемент – тази мярка по никакъв начин не накърнява преговорите за в бъдеще за споразумение за, търго... за свободна търговия с Тунис. Относно количеството, 35 000 тона може да ви се струва много, като се разглежда котата тук 56 000 е тона, но всъщност анализът ни показва, че имаме такъв обем, защото преценихме, че няма да има отрицателно влияние за производството в Европейския съюз и е върху цените на зехтина за е, нашия пазар. Та това количество 35 000 тона всъщност представлява 1,7% от производството на зехтин за Европейския съюз и от наша гледна точка това не е количество, което ще а, попречи по някакъв начин на прилагането на същите цени в Европейския съюз, а просто ще осигури а, добро функциониране на нашия пазар. Също искам да ви кажа, че днес де-факто даваме на Тунис като погледнем последните пет кампании. Европейският съюз всяка година е дал, е внесъл от Тунис 84 000 тона. Така че 40 000 тона се внася от вече съществуващите, по вече съществуващите квоти и споразумения и другата част чрез режима за ем, трафик за активно усъвършенстване и за да има такъв механизъм, нека да напомним, че това е механизъм, който позволява на държава да внася стока, която се трансформира в Европейския съюз, преработва се и се изнася към друга държава. Т.е. там няма митнически е, тарифи. А какво става сега? Европейският пазар има нужда от тунизийския зехтин, за да го преработва и да го изпраща към други дестинации. Изчитаме, че количеството, тези 35 000 тона, новото количество всъщност ще, ще заместят този трафик, който съществува преди това движение за преработка на стоката. И запитахме се защо се заличиха месечните стойности. В, на практика видяхме, че тези месечни а, количества са били а, създадени за да се изравнят в носа по месеци, за да няма такива критични как, месеци, както януари-февруари. И какво се случи в, през тези периоди? Когато имахме нисък внос даден месец, съответно цените се увеличаваха или пък се променяше начина по който се внася, почваше да се внася чрез системата за преработка. А, времето ми изтича ли? Добре, съвсем, съвсем накратко. За бъдеще и за кампанията. А, предполага се, оценя, оценката е на 170 000 тона а, зехтин, който, с който разполагат Тунис. И съответно смятам, че те могат добре да го усилят но накратко. Нека да ви обясня за измененията. Комисията е против измененията, които предлагат заличаването или намаляването на времето на мерките, на прилагане на мерките, както и на количеството, или въобще заличаването на този текст където се говори за компенсаторни мерки за европейските производители. Считам, че те нямат аргументация, защото всъщност този регламент няма да решава вътрешни проблеми и също считаме, че измененията, които говорят за проучване на въздействието, трябва да ги анализираме по-подробно, като едновременно с това трябва да останем много внимателни във формулировката, защото е ясно, че пазарът на зехтин зависи от много други фактори, а не само от вноса от Тунис и че ще бъде интересно да се направи ясна връзка, за да не обвиняваме този скромен внос за всички проблеми на сектора в Европейския съюз. Proszę Państwa, miałaby, miało być Скъпи колеги, по принцип трябваше да гласуваме този доклад. Имахме едно дълго обсъждане, но и много сме закъсняли. Така че моля да си запишете. Гласуването ще се проведе на 11 януари. Предварително ще подготвим списъците за гласуване. Ще трябва да го направим по време на коледа, т.е. преди коледа ще трябва да свършиме практически цялата работа, защото после може и просто няма да имаме достатъчно работа. Е al tema del tiempo. Благодаря, господин председател. За да бъда кратка, ще кажа, че благодаря на докладчиците в Сянка, които взеха думата преди това. Ще се погрижим колкото може по-бързо да се споразумеем, като Нека да отбележа, че цената за зехтина беше 4 евро на литър, а в момента е 2 евро и 75. Тук вината, има, тук вината не е на Тунис, но ценообразуването има своите фактори. Така че ще се опитаме да обмислим всичко, ще се опитаме да сме готови до 11 януари за гласуване. Пана Бернарда Скъпи колеги, сега позволете ми да пожелая добре дошъл на господин Бернар Вела, който от няколко години е генерален директор на Международната организация за здравето на животните. Тази организация всъщност е един еквивалент на СЗО, като разбира се се работи в областта на животинското здраве. Бернар е виден експерт, от години ръководи Международната организация. За нас е чест, че ще можем днес да обменим мнения и информация с него. Той ще сподели своя опит с нас. Знаете, че ние сме много заинтересовани от редица проблеми, като антимикробния резистенция или свинската чума. Така че, господин Вела, давам ви думата. Чакаме да ни представите вашата организация и работата, която извършва тя. Благодаря, господин председател. За мен е чест, за мен и моята организация да представиме нашата дейност, както и проблемите, които се опитваме да решаваме, свързани с здравословното състояние и благосъстоянието на животните. След пред, направя моята презентация. Съм изработил един PowerPoint. Също така има възможност да а, раздадеме брошурите, които съм донесла и цялата налична информация. Мисля, че ще има за всички. Така. Нашата организация бе създадена през 1924 година, доста преди Обединените нации, така че ние сме извън семейството на организациите на Обединените нации и държавите членки е, смятат, че този статут е, е много подходящ. През 2003 е, година нашата организация прие името Международна организация за здравето на животните. Седалището ни е в Париж. Разполагаме с 13 регионални бюра, от които 5 в Европа. 180 са държавите членки, единствено някои острови от Карибския басейн и Тихоокеанския регион, където животните са твърде малко, не са членове на нашата организация. Нека да ви разкажа какви са основните тенденции, какъв беше, с какви а, е, санитарни опасности и рискове се сблъскваме следствие на а, е, глобализацията. Следствие на все по-голямата мобилност на хора и животни, както и следствие на промените в климата, които се дължат на човешката дейност до голяма степен. Това води до едно по-голямо разпространение на микроби и вектори, които е, улесняват заболеваемостта в е, нови географски региони, по-специално в Европа. Е, която страда от преноса на африкански патогени. Това има известни последици за превенцията и контрола на животинската заболеваемост. А през Смята се, че един е, милиард са бедните животновъди, които разчитат на своите говеда за оцеляване. Но животновътството е също така и начин за излизане от е, бедността. За, за това здраво, здраво, здравеопазването на животните е от огромно значение, особено в развиващите се страни. Същевременно сме свидетели на бързото економическо развитие на някои страни, където е, сме свидетели също така на увеличаване на средната класа, което от своя страна води до по-голямо потребление на животинските протеини в, значи в някои страни а, потреблението стъг... на животински изделия стагнира, докато в други се развива експоненциално и това води до допълнителни рискове, включително и в развиващите се страни което означава, че превен... политиките на превенция на развитите страни трябва да отчитат тези нови фактори. Сега, отношението между човека и животно, положителни, отрицателни ефекти. Има, разбира се, това е много спорен въпрос, има различни мнения, разполагаме с най-различни цифри, в зависимост от това дали цифрите се публикуват от ФАО или ЖИЕК. Тоест, а, а, а, количеството парникови газове и съответното отрицателно влияние на животните върху природата зависи от критериите и параметрите, които са изследвани. Но нека не забравяме, че животните, преживящите са от основно значение за преживяването на голяма част от човешкото население, че животинските протеини са от основно значение за растежа и тяхното отсъствие може да доведе до пагубни здравословни последици. Всичко това трябва да се има предвид, когато обсъждаме екологичните последици. Неодавна една организация, приближена към до СЗО, публикува доклад относно преработените местни продукти и опасността от заболяване от рак и по-специално при потреблението на колбаси. но в този доклад бе споменато и е, говеждото месо, а е, това упоменаване не почиваше на научно обосновани аргументи. И подобно, а, подобни явления, подобни, подобна информация бе изнесена а, малко преди организирането на КОП-21 и това доведе до много а, така а, разгорещени спорове. Също така проблема свързан с разпространението и на а, необичайни болести в, да речем, в Европейския съюз и съпоставянето на лечението, на цената на лечението на тези болести с а, превентивните мерки. Това са изчисления, които а, винаги доказват това, че превенцията е винаги много по-ефтина, отколкото а, реакцията на криза. В крайна сметка а, никой не затваря пожарните, заради това, че не, ежедневно не избухват пожари в нашите градове. Нашата, нашата задача е да очертаваме а, тенденциите и да а, излизаме с а, препоръки първата, първата препоръка е повсеместното вакциниране на животните. Разбира се, някои кризи, за да бъдат преодоляни някои кризи, трябва да се унищожи едно известно, една известен брой е, животни както това се случи при избухването на птичия грип. Ние сме междуправителствена организация, която има за цел да определи и методите за контрол на болестите по животните и особено у нези, които се е, са заразни за човека. 60% от болестите по животните могат да, да се предадат на хората. Е, нормите, които ние изработваме, се признават от е, СТО и ще се върна малко по-късно към решаването на спорове между страни, които търгуват с някои изделия и животински продукти. Приели сме от 2004 година много международно признати норми в областта на животинското здраве също така ние изработваме списъците на разпространените в а, държавите членки болести и ние публикуваме списъците и най-новата информация на нашата веб страница. Същевременно съм донесъл необходимата информация за задълженията на отделните държави членки в областта на прозрачността. Също така а, сме подписали споразумение с в рамките на Кодекс Алиментариус. Нашите норми покриват целия процес до края на производствения процес в селските стопанства. Нормите, които подготвяме и приемаме, са норми за информационните системи, превенция и контрол на болестите, качество на тестовете и вакцините, проверки и контроли за а, превенция на разпространението на микробите в отделните държави членки, норми свързани с благосъстоянието и хуманното отношение към животните, както и норми приложими от санитарните е, системи и служби на държавите членки, качественото обучение на ветеринарите, санитарните сертификати, които се предоставят на всички продукти от животински происход. А, лудата крава е болест, включена в нашите списъци. Болест болестта се разглежда а, по следния начин. От една страна а, можем да а, обявиме някои страни като страни, в които риска е висок, второ страни, където съществува риск и трето страни с нисък риск. Тази класификация беше много полезна а, в момента на избухването на болестта и имаше последици за развитието на търговията с местни продукти на Европейския съюз. Прилагаме също така принципа на зониране, т.е. определяне на заразената зона, от която а, износът е забранен, като а, износът е възможен от останалата част от дадена държава членка. Знаете, че това се прилага в а, Съединените щати по отношение на чумата по свинете. Работиме също така по понятието едно единно здраве. За тази цел подписахме споразумение с, с СЗО и ФАО, като работиме предимно в областта на превенцията на бяса, птичия грип и антимикробната резистентност. Знаете, че това е, е приоритет за всички държави членки и на нашата организация и на Европейския съюз, но ще се върна към тази тема малко по-късно. Създадахме сътрудничество с СЗО, наръчник, предназначен за държавите членки с цел подобряване на сътрудничеството между санитарните служби и здравните служби с цел избягване максимално на риска от заболеваемост това сътрудничество е все по-значимо в контекста на глобализацията и промените в климат: Как можем да подобриме управлението на здравните системи за животните в държавите членки? Държавите членки могат да поискат оценка на ефективността на техните системи, като тази оценка се извършва по искане на държавата членка и тя, е, е тя не е задължителна, не е обвързваща. След като а, се извърши оценката и се установят известни е, пропуски, експертите могат да изчислят е, необходимите разходи за е, подобряване на а, системите прилагани в различните страни. Това е от голямо значение, особено за развиващите се страни. След като се установят известни пропуски или по-значителни пропуски, предлагаме на съответните страни експертиза подпомагаме създаване на партньорство с частния сектор, подпомагаме страните за организиране и усъвършенстване на обучението на ветеринари и за управлението на лабораториите. 35 страни участват в тази система на взаимопомощ. Европейският съюз е един от важните донори, подпомагащи страните, които а, имат необходимост от, които се нуждаят от помощ. А, оценки са ни поискани и от развити, богати страни, като например Австралия, Канада и Япония. По искане на тези страни в момента се извършва оценка на действащите системи. За сега не сме получили искания от държави членки на Европейския съюз. в страните членки на Европейския съюз по-скоро се правят само оценки. Сега. Няколко думи за така нареченото понятие единно здраве. Както казах, подписали сме споразумение с СЗО и ФАО за по-добро сътрудничество в областта на а, превентивните мерки за борба с птичия грип, антимикробната резистентност и така нататък. Както знаете, ССЗО е приела норми, като отделните държави членки са задължени да привеждат своите е, служби на висотата на тези норми. Целта е да има съпоставимост на различните е, критерии. Както, както казах, е, сме издали и наръчник за подпомагане на особено най-бедните страни за подобряване управлението на съответните служби, отговорни за човешкото и животинското здраве. Също така улесняваме партньорството между обществения и частния сектор, а, информираме животноведите и селските стопани. Тъй като държавните служби, ветеринарните служби и самите е, животновъди и селски стопани са трите основни стълба на превенцията в тази област. Държавите членки имат нужда от непрекъснато осъвременена информация в областта на превенцията. За тази цел организираме е, международни конференции ежегодно. Следващата конференция ще се проведе до година в Мексико относно и ще бъде посветена на благосъстоянието на животните. разполагаме с е, световна мрежа, обединяваща националните центрове, отговорни за различните проблеми и политики в отделните страни, като обикновено става дума за 8 центъра по страна. Разполагаме също така и с 300 лаборатории, които изработват нормите в областта на превенциите. Много от тези лаборатории са в страните членки на Европейския съюз, в а, имаме много публикации. Също така вземаме мерки за хармонизиране на съдържанието на ветеринарното обучение. И няколко думи за благосъстоянието на животното. Нашата организация е натоварена с създаването на стандарти и норми в тази област. Когато започнахме изработването на тези норми, Европейския съюз беше единственият, който налагаше строги обвързващи правила на различните оператори. Докато третите страни не налагаха подобни правила на своите производители и оператори. Междувременно обаче, откакто ние изработваме е, подобни норми, тези норми се приемат и прилагат в все повече и повече страни. Не навсякъде, разбира се, и по този начин дисбаланса между Европейския съюз и третите страни постепенно намалява. между Европейския съюз и Канада относно някои изделия от чуленски происход, СЗО взе отношение Така че имаше спор, който бе решен в рамките на СТО на първа инстанция. И нашата цел е да има все по-широко обхватна съпоставимост и признание на нормите, свързани с благосъстоянието на животните. Тези норми обаче все повече и повече са в, в основата на обсъжданията на двустранни договори. При всички случаи тези норми присъстват а, във всички а, преговори и по някакъв начин намират своето място в двустранните договори. Още един проблем, свързан с управлението на а, банки за вакцини срещу бяса, а, чумата по а, малките преживещи и птичия грип. Тези банки разполагат с голямо количество вакцини, които могат да се предоставят безвъзмезно на бедните страни или се предоставят срещу заплащане на други страни. Европейският съюз помага за създаването и управлението на подобни банки. Така, какви са плюсовете и преимуществата за Европейският съюз? Първо, мерките и нормите, които а, приемаме, позволяват да се пребориме с различни болести, за а, излекуването, премахването на болести, като шапа, чумата по дребните преживещи. Работа. Също така правиме изследвания, свързани с а, целенасочените или случайни рискове, а, опасността от а, разпространение на а, болести с цел а, тероризъм, така наречения биотероризъм и използване на животински микроби. Работиме също така с а, Световната банка по програми реакция на, и, на, и на, на тероризма, и на за използване на, на някои непозволени методи. Също, също, също така изработихме и картография на вируса Ебола в Африка с цел улесняване вакцинационните кампании на населението, което е изложено на риск. Както, каз, както вече казах, държавите членки прилагат нормите, които приемаме. Европейският съюз има най-строги правила и спазва приятите от нас норми. Бих искал нашите центрове в Найроби, Москва, Казахстан да спомагат за осъществяване на програмите, които сме приели Както казах, е, Европейският съюз е най-големият донор за осъществяване на програмите чрез Генерална дирекция здравеопазване, Генерална дирекция търговия, техни представители участват във всички наши заседания в процеса на взимане на решение. Работиме също така и с други генерални дирекции за изработване на мерки за борба срещу разпространяване на болести в различни африкански държави. Разполагаме и с субсидии в размер на 3 милиона и 500 хиляди за различни кампании, включително и превенция на, на беса по животните. Целта е да имаме все по-координирана дейност. Неодавна бе извършен одит на организацията, който завърши успешно и бе установено, че средствата се разходват по предназначение. Bardzo panu dziękujemy. Rzeczywiście. Благодаря. Zwierząt, zdrowia zwierząt uczyniono. Да, хуманното отношение към животните, здравето на животните са въпроси, на които а, отделяме голямо внимание в Европейския съюз и виждам, че и ОИЕ а, също го прави. Виждаме го тук заявено от генералния директор. Пет души пожелаха да вземат думата. Шест. Една минута на всеки. Господин Войчеховски, една минута. Dziękuję bardzo, to bardzo krótki czas. Благодаря. Да, няма много време. Темата е много интересна. Презентацията беше много интересна. Благодарим, господин директор. Говорихте за трудности, най-вече за получаването на това хуманно отношение особено към животните, особено при търговските въпроси с трети държави, бихме могли да използваме много добър аргумент. Ако животните са малтретирани е, в транспорта, по време на клането и е, по време на отглеждането, това е, е заплаха и за човешкото здраве, заради стреса на тези животни, които в последствие е, секретират токсични вещества, хормони, това се отразява на месото им. Ако хуманитарният аргумент не стига, бихме могли да прибегнем към други типове аргументи. Друго, румънските колеги, дано не се обидят, но все пак е голям проблем в Румъния. Виждаме го често в писмата, които биват изпращани към Европейският а, съюз от различни групи за защита на животните. Там а, се говори непрекъснато за бездомните кучета, които биват убивани при ужасни условия. Нека, нека да свърша, господин председател. Ето сега е единствената възможност да задам този въпрос, от който всички се интересуваме. Въвежда се система за идентификация на животните. Добре, хубаво, но много често няма пари за да се осъществи тази идентификация и съответно има нерегистрирани животни, невакцинирани и получаваме много, много писма от Румъния, съответно има и санитарна заплаха. Какво правите вие по този въпрос? Извинявайте, че просрочих времето. Да, Знам, това е тема, която, към която сте особено чувствителен. Но сега госпожа Гилера. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин генералния директор на агенцията. Искам да взема повод от това, което казахте за хуманното отношение към животните и здравето на животните в Европейския съюз. Вносът, разбира се, означава конкуренция. Конкуренция спрямо европейските е, животновъди. Имаме двустранни споразумения, спазват се Спазват ли се обаче изискванията съгласно СТО и нашето законодателство? Освен това казахте, че се подготвя нов акт, нова стратегия на СТО за здравето на животните. Господин Рупе. Благодаря. Вашата презентация беше много интересна. Благодарим за което. Просто искам да споделя няколко а, идеи за африканската чума. А, по свинете. А, в момента имаме такъв проблем при нас. Балтийските републики. Ние, а, наш, нашите животни а, страдат от тази чума и проблема се увеличава вместо намалява европейските усилия не допринесоха за никакви конкретни резултати. Вие какво ще предложите? Как да се борим с чумата по свинете? Разбрах, че има обществена поръчка за създаването на евентуална вакцина срещу тази чума. Много опити бяха направени, но какво бихте казали вие? Какъв е приоритетът в това отношение? Сега се опитваме да се справим с тази болест в нашата територия. Кой е най-добрият подход? Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз съм от страна с най-голяма гъсно, гъстота на животните. Е, няма друга страна в света, където да има толкова много животни на квадратен метър, както в Холандия всички тези животни в по-голямата си част се транспортират из Европа, най-вече в живо състояние. Не смятате ли, че това носи рискове? Говорим не само за резистентност на антибиотици, но и за а, нови болести, които възникват. И втори въпрос – на Третата световна конференция по здраве на животните в Пуала Лумпур, организирана от вас, посочихте, че трябва да се приеме и ще се приеме световна стратегия за здравето на животното, а комисията казва, че тя не е необходима. Обяснете. Господин Агню, благодаря господин председател. По-рано в презентацията чухме, че нашият оратор наблегна най-вече на вакцинацията. Има също така шап, борба с шапа, но също така Знаете, че в Обединеното кралство имахме голям проблем през 2009, ако не се лъжа. Дори не можехме да изнасяме месо. Ако има големи, а, има големи предимства да не са вакцинирани животни, защото ако се вакцинират, едва ли не се смятат за носители на вируса и може да не може да се изнася. Също имаше голяма зараза с бяс. Вие какво смятате, че трябва да се прави а, в това отношение? а, заради свободното движение на хората се внасят понякога животни, които са болни от бяс. А, кучета най-вече. Предлагате ли това, което ни предлагаме на тези животни да бъдат убити? Госпожа Банд. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Валя не само за изказването му тази сутрин, но и за действията, защото дългото му управление на ОИЕ доведе до репутация, засилване на репутацията на тази организация, на тежест в световните дискусии. И а, по този начин мисля, че постигнахме много повече и ще е добре да му кажем благодарим. Имаме също така въпрос. Бихте ли ни казали как климатичните промени увеличават а, а, санитарният риск върху стадата в Европа? Апостол Денанов. Господин Денана. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Благодаря за дадената дума. Извинявайте, че а, изтървах а, част от презентацията, бях на друго заседание. Но въпрос. Каква е ролята на ветеринарните специалисти при а, тези стада, защото има все по-малко ветеринарни лекари, които искат да се занимават с стадата и това е проблем в много държави членки. Какво означава това за опазването здравето на животните? Втория въпрос относно ваксините и научните изследвания. Какво правим и какво можем да направим в това отношение? Как да гарантираме достатъчно инвестиции? Трябва ли те да бъдат силно субсидирани от държавния бюджет? Също вируса от Шмаленберг. Какъв, докъде стигнаха там нещата? Защото като че ли има някакво, някаква празнота. Появи се в Ирландия просто, изчезна. А, както и някои други болести, които са свързани с заплашват човешкото здраве. Благодаря. Ако позволяш, ако ми позволите, ще говоря и за дивите животни. Има цели популации, които намаляват. И за други има голямо увеличение, т.е. нарушава се естественото равновесие. А сега имате думата за да отговорите. Благодаря, господин председател. По въздействието на хуманното отношение към животните, дали това е заплаха за човешкото здраве, да, в някои условия, например транспорт или клане. Месото се променя, т.е. води до проблеми, свързани с общественото здраве. Но бихме могли да намалим риска чрез инспекции на продуктите, на месото. Знаете, че законните разпоредби в ветеринарно естество в Европейския съюз налагат много стрикни контроли на продуктите за човешка употреба. И това може да бъде използвано, за да се избегнат тези рискове. За съжаление, СТО не признава в търговските разпоредби стандартите за хуманното отношение към животните, изключение на тези скорошни нововведения, не ни позволява да въвеждаме да, се открие търговски спор в случай на неспазване на хуманното отношение към животните. Единственото, което може да направи е просто да убедим всички а, такива заинтересовани страни, когато се разискват а, търговски договори, да включат това като клауза за да се е, и да се базират на ОИЕ, за да могат да се подпишат международни договори. Това е единственото, което имаме като инструмент. И нещо друго, е, влиянието на, е, върху населението на третите държави, за да могат те пък да повлияят на своите правителства. Нека да дам пример с Китай – преди нямаше разпоредби за хуманното отношение към животните. Това беше преди 10 години. В момента Китай приема все по стрихни мерки за такова хуманно отношение. И това не е единствената държава а, от развиващите се страни, които го правят. Има и много други. И а, нашата организация е в основата на а, това движение. Водим един постоянен диалог с различните неправителствени организации за хуманно отношение към животните, умерени организации такива, не екстремистите. И, а, и можем да работим заедно и да а, движим нещата напред. Смятам, че това е за и за добре както за европейските държави, така и за третите държави. Защото в Европейския съюз имаме най-стрикното законодателство в това отношение. Относно а, бездомните кучета. Това е проблем в а, голям брой балкански държави. Ние имаме подкрепа от страна на Генерална дирекция здравеопазване, за да организираме обучения в балканските държави и има а, голям ефект това сред националните лидери за контрол на популацията на бездомните кучета. Има дори и една глава, която беше а, одобрена от всички тези държави за управлението на бездомните кучета, най-вече за да се избегне бясът а, и да не се разпространи тази болест заради бездомните популации. Използват се стандарти, които позволяват едни човешки действия. Разбира се, може да се реши да се убият кучетата, най-вече заради, при определени условия, ако има риск за бяз, бяс, но това само при спазване на световните стандарти. Но разбира се, винаги се, се предпочита управление на тези а, популации, просто чрез а, кастрация, намаляване на, и за, за спиране на продуктивните им възможности. Така че благодарим на Европейския съюз за помощта, която ни оказва за обучение в балканските държави. Относно приемането на световна стратегия за хуманното отношение към животните, в Куала Лумпур имаше една препоръка, която беше гласувана за, подобна, за приемат на подобна стратегия. И именно за това споменах в презентацията си, че ще има такава конференция в Гладалахара в Мексико през декември 2016 и там ще бъде предложено на държавите участници да приемат подобна стратегия и разбира се Европейският съюз се свързва с тези дискусии. Относно африканската чума по свинете, за съжаление няма вакцини от една страна и на друга страна това е болест, която е свързана и с дивите животни, с глиганите те играят важна роля при разпространението на тази болест. Няколко забележки. Първо, африканската чума по свинете засегна Португалия и Испания преди около 20 на години. И въпреки факта, че нямаше вакцина, въпреки факта, че имаше много глигани, и двете държави успяха да изкоренят заболяването. И в момента те са обявени за държави без свинска чума вече 20 на години и няма проблеми да изнасят вкусната си е, шунка към останалите страни от света. Какво препоръчваме? Да се следи много внимателно популацията от глигани. А, когато има масови избивания на гледаните, те бягат към други зони и съответно се прехвърля болестта. Също, когато има много твърде голяма популация, има пък заразяване едни на други на животните, така че трябва да а, постигнете някакъв баланс и там пък да има споразумение с ловците. През юни имаше организиран един семинар с всички европейски държави, с представители на логическите организации и ветеринарните служби, за да видим как ще е, подобрим сътрудничеството между тези две звена. И установихме, че в някои държави те дори не си говорят. И за това трябва да подсилим това сътрудничество и да обучим ловците и също трябва да инвестираме масово в научно-развойната дейност, за да създадем вакцина за африканската чума по свинете. Това е приоритетно, но струва много скъпо. И разбира се, там където се гледат прасета, да има мерки за сигурност, имаме стандарти за тези мерки и държавите членки трябва просто да ги приложат трябва да говорите с вашите производители и те да ги въведат дори и да струва скъпо. И още нещо относно връзката между новите болести и климатичните изменения. Фактът, че е по-топло през зимата позволява на насекоми, различни мухи, комари да а, се движат и през зимата, докато те всъщност преди бяха унищожавани през зимата. И тези микроби, които се предават, също оцеляват и през зимата и по този начин се увеличава риска. това е заради по-меките зими. Това е една от причините, има и други, но председателя ми дава видимо знак да, да се ориентирам към приключване. Тревожим се също и от факта, че има все по-малко ветеринари, които искат да работят с големи стада в изолирани условия. А това наистина е много проблематично и всъщност правителствата трябва да ги насърчат, за да отидат в тези територии. Това е важна защита на всички и има и економически приходи. Някои държави плащат на ветеринарите с обществени фондове, за да отидат в тези изолирани райони. Така че има решения. И по вашия въпрос за дивите животни, да, в някои случаи не е добре те да се е, развъждат, други, твърде много, други случаи пък не е добре да изчезват популациите, но това означава ефективно управление на околната среда от Министерството, но също и споразумение с организациите на ловците, защото те могат да допринесат за баланса в дивата среда. Благодаря. Благодаря. Още веднъж. Искам да ви благодаря. Благодаря на Световната организация за здравеопазването на животните. Благодаря ви на вас за а, вашето участие. Господин Дантан също го каза. Мисля, че всички заедно а, е време да ви благодарим и да а, за свършената работа. А сега, колеги, минаваме към следващата точка от дневния ред – а именно освобождаването от отговорност на общия бюджет на Европейския съюз с доклад за становище на господин Сани. Това е важно становище, защото понякога има различни тълкувания по това, което е предвидено за селското стопанство. Още повече, че сега Виждате, имаме нови елементи, но господин Сани знае повече от мен и ще представи нещата по-ясно. Съвсем накратко, заповядайте. Much, uh, Благодаря, господин председател. Смятам, че вашите думи бяха абсолютно верни и при все това се надявам този, чрез този парламент да имаме едно уравновесено предложение по ОСП. Искам да докладвам пред този комитет, пред тази комисия, че работата по досието трябва да продължи. Тук искам да благодаря за предложенията на много колеги, колег най-вече на господин Кутър, която е тук зад мен. Тя, ето, тя беше наистина двигателя на а, тези действия. И от първата ни дискусия до сега вече имаме и подкрепа на Сметната палата и това ни дава възможност за а, нова перспектива. И също е, определено искам да задам и няколко въпроса по някои от елементите в проекта становището. Надявам се всички да сте го получили вече на всички езици. Та първата ми забележка, първият ми въпрос е параграф 6, където се говори за кръстосното съответствие. Искам да попитам комисията Можете ли да отговорите на дилемата, която се задава тук? Грешки в кръстосното съответствие, например, ненавременно деклариране на придвижвания на животните, нарушени срокове, всички тези грешки не засягат избира, допустимостта. Но при кръстосаното съответствие и грешките там, те всъщност са приспаднати от общото количество грешки и ако се приспаднат, резултата би бил много добър. 2,2% са грешките по другите фондове, 6% при фонда за стопанско развитие. Тоест, виждате количеството грешки. Това е първата ми забележка. Втората, по параграф 10. Искам да помоля за обяснения, за да помоля за обяснение за разходите. По параграф 13, където се казва, че държавите членки трябва да упростят политиката за развитие на земеделските райони Както виждате, това е един от основните, една от основните спънки за инвестиции в селските райони. Комисията, както и държавите членки, трябва да помислят за масово упростяване на сложни документи, така както е казано и в параграф 14. Четвъртата ми точка е свързана с параграф 16, който говори за значимостта за различните, на различните критерии. Това е много важно, имаме правителство, имаме съвет, но като цяло все още като че ли се противопоставяме на въвеждането на тези критерии. И няма смисъл да имаме критерии, ако те не са съпоставими. Що се отнася до а, забележка 5 и параграф 23, питаме за, искаме актуализация за всяко подобрение – шестеделна точка и искам да помоля комисията да не може да ни каже времето за подготовка на годишните дейности и доклада за 2014, защо не е достъпен? Това е посочено и в параграф 24. И като последно, като че ли липсва съгласуваност между годишен и многогодишен подход параграфи 20, по параграф 25. И а, Сметната палата трябва да ни информира как трябва, едва ли не, да направим това. Това са най-големите проблеми, на които исках да се спра на този етап. И а, Просто искам да чакам за вашите коментари, наблюдения и ви благодаря още веднъж. и проша. Благодаря много. Много сме закъснели, така че много на набързо госпожа Ерагар. Е, debido a los compromisos que, е, que tiene como vicepresidente el señor Ramón Luis Valcárcel, на базата на задълженията на задълженията си на заместник-председател. Той в момента е в Люксембург на заседание на Козак. Помоли ме да го заместя в дискусията и аз ще го направя. И el trabajo que, que ha realizado. И, е... Първо благодарим на господин Сани за свършената работа. И освен това, държа да подчерта, че социоекономическия ефект от ОСП в Европейския съюз е добре описан. Намаляването на квотата на грешката през 2014 спрямо 2013 година е изтъкнато. Описан е периода 2007-2013. Споделяме с преждеговорившите бележките по отношение на трудността за оценка на многогодишни програми с ежегодна бюджетна оценка смятаме, че трябва да се въведе опростяване на администрирането. Окоръжаваме Европейския съюз и държавите членки да намалят административните пречки за преки плащания. Темата е особено актуална, защото след декларацията на комисар Хоган, който а, съобщи, че ще бъдат въведени такива мерки за отпростяване, е, темата става много важна. След като грешката, процента на грешката е под 2%, не е необходимо, например, да има ежемесечни проверки. Така че не смятаме, че текста трябва да претърпи големи промени. По-скоро бихме добавили изменение по посока на екологизацията на бъдещите контролни механизми. Благодаря. и пани посол. Благодаря ви. Смятам, че вие като че ли взехте думата за двама души, изразихте мнението на двама. Господин Целимович. смятате ли, че като цяло предложенията са добри, да ги подкрепиме ли? Нали? Сега, ние трябва обаче да поискаме точни резултати, контрол на измамите, намаляване броя на грешките. Ние сме а, комисия по селското стопанство. По принцип се казва, че в селското стопанство се хвърлят пари през прозореца, така че ние трябва наистина да знаеме как точно се нещата, за да направиме точните предложения, които могат наистина да бъдат много целенасочени. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега давам думата на комисията на представителя на генералната дирекция или генералния директор. Имаме доста представители на генерална дирекция Агри. Радвам се, че сте тук сред нас и че се интересувате от нашата работа. Имате думата. Благодаря, господин председател. Мога да кажа, че ние приветстваме проекто доклада, внесен от вашия докладчик, който включва основните а, проблеми, залегнали в а, документа за освобождаване от отговорност. Според нас доклада на Сметната палата е така окоръжаващ, насърчаващ. Първо, защото има спадане на процента грешки по първия и втория стълб и като цяло има положителна оценка на управлението на ОСП и включително и че има доста добро подобрение в работата ни с държавите членки по плащанията. Докладчика повдигна някои проблеми, които ще коментирам. Първо, що се отнася до кръстосаното съответствие. Да, това е решение, което е залегнало в хоризонталния регламент. Кръстосаното съответствие не се включват в проблемите или критериите за допустимост и съответно не се отчитат в процента грешки. От 2015 нататък, от 2015 финансова година, кръстосното съответствие няма да бъде включвано в процента грешки. Така че за 2014 грешките по първият стълб ще бъде 2,2%, т.е. много близо до тези 2%, които са заложени. Същата и тенденцията за втория стълб, където процента грешки ще бъде 6%, доста висок, но много по-нисък от преди две години, е, когато процента на грешките беше 7,9%, т.е. вървиме, тръгнали сме в правилната посока. Е, комисара Хоган ще работи и неговия екип ще работят по тези проблеми. Генерална дирекция Агре приключва про процеса за одобряване по 190 програми, но чак когато всичко приключи, ще направиме оценка. Предполагам, че до края на годината всички програми ще бъдат одобрени. времено позволете ми да ви съобщя, че комисията създаде група на високо равнище, която се председателства от бившия комисар Сим Калас за упростяване на процедурите не само в областта на, сел, на развитието на селските райони, но за всички структурни средства. Надяваме се, че е, заключенията на работната група ще бъдат налични през 2016 година. Колкото до оценката на програмите и мерките, те могат да се могат да станат ясни само ако наистина имаме съпоставими критерии. Затова създадахме една единна рамка за оценка в, на ОСП, където са включени критериите, които се използват от комисията и държавата членки. Така че този път наистина ще имаме една солидна основа за оценка на резултатите от ОСП. За съжаление не мога да ви дам всичките подробности по зададеният от ваш въпрос, но ще ви е, ще изпратя на докладчика всички цялата информация, е, която му е необходима е, в писмете. И сега комисията споделя мнението на докладчика, мнението заложено в проекто доклада, доклада за нереалистичния подход относно годишното измерване. Защо? Защото при разходването на структурните помощи, резултатите са видими не след седмици и месеци, а чак след години. Така че Необходимо е да имаме повече време, за да придобиеме наистина една реалистична картина на постиженията и недостатъците на ОСП. Постигнатите резултати и недостатъците. Така че смятаме, че наистина посочения срок е подходящ и ще, ще продължиме да ви помагаме за изработването на този документ. Ще бъдем на ваше разположение за всичко, което е необходимо. Благодаря, господин Шани. Сега, ако обичате, отговорете на Генерална дирекция финанси. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за техните комен, коментари, за приноса им. Бих искал да добавя още две неща към казаното от мен, особено в светлината на допълненията и коментарите, които бяха направени. Струва ми се, че Европейският съюз може наистина да се гордее с ОСП, такава каквато се прилага през последните 10 е, и повече години, защото независимо от спорните аспекти, ОСП е напредък, е, е успех виждаме очевидните, очевидни резултати, сравнявайки нещата с такива, каквито бяха преди години. Това е една от най-завършените политика на Европейския съюз. Така че това, което правим тук, е просто да видим какво бихме могли да направим, за да бъдем още по-успешни. Съгласен съм с казаното от господин Мъгела, че проекто е, доклада е всъщност само една отпорна точка за по-нататъчно обсъждане. Така че приказвам колегите да продължим тази дискусия. Да, господин Салимович, вие сте абсолютно прав. Трябва да излизаме с нови предложения. Не бих искал да ме разбирате погрешно. а нещата трябва да се разглеждат в тяхната цялост. Смятам, че не бихме изгрешили, ако а, наблегнем на три основни аспекта. Първо, как да контролираме разходите, защото това а, това го дължим на нашите денекопаци. Техните средства трябва да се разходват целесъобразно. И по принцип как да бъдем по-ефективни. Така че ако продължиме така, наистина смятам, че доклада ще бъде всеобхватен и наистина изчерпателен. Така че приканвам всички, включително и докладчиците в сянка, с които бих искал да обсъдя някои неща, може би в четвъртък, ако е възможно. но ще ви изпратя допълнително съобщение за това. Така че благодаря ви за приноса и а, с удоволствие очаквам вашите подробни предложения благодаря. Значи ще се придържаме към мнението на докладчика. Много ви моля да внесете измененията до 9 декември. Становището ще бъде прието на 25 януари. Изменения до 9 декември. А сега напредък по е, три, тристранните преговори. Ще дам по 5 минути на всеки докладчик. Няма да ги обсъждаме. Ще се върнем по-късно към тези проблеми, тъй като много сме закъснели. Jednocześnie proszę, bo później jest spotkanie koordynatorów, След това ще имаме заседание на координаторите и ще ви помоля да не забравяте и изложбата за Международната година на почвите. Тя се намира на третия етаж. Идете я посетете. Господин Агния, не сте съгласен ли? Господин председател, винаги зачитам вашето време за говорене. Искам да говоря по една тема. Да, моля ви, дайте ми една, тема, една минута след казаното от докладчика.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 Не ми трябва цели 5 минути, защото нямам чак толкова какво да ви разкажа. Провели сме само една тристранна среща при Люксембургското председателство но мисля, че понапреднахме доста, защото поне тогава, когато се срещнахме, успяхме да отработим целия дневен ред, отнасящ се до принципите на тристранните е, среща и а, е, крайния резултат, който трябва да постигнем, а именно а, е, укрепено биологично замеделие, разширено, задълбочено. Това, за което се съгласихме е, че трябва европейска хармонизация на а, законодателството и също на условията за прилагането му. Първо разговаряхме за приложното поле, до голяма степен стигнахме до съгласие, разговаряхме за принципите и доста понапреднахме. И след това вече се стигна до един доста а, спорен въпрос, а именно а, вида на предприятията и по-скоро смесените предприятия. Всички сме съгласни, че и за напред ще има смесени на биологично и конвенционално земеделие, но трябва по-ясно да ги дефинираме. Също така засегнахме и темата за проверките – всички участници в тристранния диалог са съгласни, че трябва да се запазят мерките за контрол и начина на тяхното а, провеждане. Така че и в новия регламент трябва да посочим, че проверките, постановени от регламента за екологичното земеделие, трябва да продължат. И последното, за което говорихме, бяха правилата за внос. Целта ни е да има а, съответствия при вноса, което е основно, но в много случаи на внос са необходими и дерогации, дерогации. И тогава вече а, комисията трябва да получи мандат за определени неща, които да регулира, защото вносът не може да спре. А, но не сме се споразумяли още за нищо конкретно. Сега на 9 следващия месец ще имаме нова среща. Надяваме се, че по същия начин ще продължим. Аз съм оптимистичен че ще напреднем и че в течение на следващото полугодие ще приключим работата. Благодаря. Господин Донта. Благодаря, господин председател. По темата за техническото законодателство взехме и проведохме една първа тристранна среща. Малко странна е ситуацията, защото Европейския парламент прие позицията си много преди съвета. И в редакцията на измененията съветът взе предвид това, което беше предложено от парламента, защото като цяло ние сме в същата политическа насока с три основни цели развитие на вътрешния пазар, защита на на заплашените изчезване раси и съответно видовете в сектора за конете. И в първия трилог от преди няколко седмици се е, говори за управлението на генеалогичните книги, контрола на резултатите и генетичните е, контроли. И при редките раси там ще имаме комбинации от изпълнителни и а, делегирани правомощи. Мога да кажа, че 95% от преговорите са приключени, но остават примерно 5 неприключени. А, различните програми за селекция и подписването им, прилагането им. Също ще има проблем с субсидиарността, който трябва да се реши когато се отхвърли една програма за селекция, също да се обясни защо, в случай, примерно, на чиста раса при некоординация на операторите и също, и също да се види вътрешната търговия. мисля, че парламента ще спечели. Също постоянната битка за изпълнителни и делегирани правомощия, това ще остане за последния трилог. Втория трилог ще се състои в други ден. Три технически заседания вече се проведоха. Те позволиха да напреднем по точки, които вече споменах и които бяха останали отворени от първия трилог. Трилогът трябва да ни позволи да напреднем по внос от външни страни, вътрешната търговия в Европейския съюз и контрол осъществяване от Европейската комисия. Искам също да подчертая, че текстът на съвета е с много добра, добро качество и беше взел предвид позициите на парламента. Относно социалните контроли, като че ли е важно да се гарантира тяхното качество и прозрачност и без това да осложнява още повече сектора за животинската селекция и да имаме сътрудничество с Европейската комисия. Искам също да ви гарантирам, че като цяло секторът не е толкова чувствителен, както агросекторът и има, има много неща, които са се променили във връзка с предложението на комисията. Това е като цяло, което мога да кажа. Мога и да ви го представя в писмен вид. Пани посъл Encia Макинтайер, bardzo proszę. Господин Макин, госпожа Макинтайер. Благодаря, госпожо председател. Тук съм, за да докладвам по напредъка по трилога за новите регламенти за вредителите по растенията. Искам да започна отбелязвайки благодарности към докладчиците в Сянка, които извършиха огромна работа по това досие, по тази тема. Определено напредваме. Пет трилога се състояха до тук. И има, ще имаме още два, които са предвидени на 8 декември и на 16 декември. Така че надяваме се ще постигнем споразумение на второ четене до края на тази година. Парламента прие своята позиция през април 2014. Съветът прие мандата си на края на юни тази година. И текстът, така както е написан от съвета, съдържа голям брой изменения спрямо първоначалното предложение на комисията, някои от които са важни от политическа и институционална гледна точка. Петте трилоги, водени до сега, можем да кажем, че глава една по дефинициите обхвата е приключена, глава 2 също за карантинните вредители, трета глава първоначално вредители по качеството в Европейския съюз, а сега са регулирани на европейско ниво а, не карантини качество, вредители по качеството. Глава 4, глава 5 също за регистрацията на професионалните оператори и а, Така че за оставащите два трилога ще трябва да разгледаме оставащите членове по глава 6 сертифициране на растения на растителни продукти, глава 7 и глава 8, както и всички точки от съображенията. Тоест има още много работа и смятам, че между основните проблеми са как да се идентифицират приоритетните вредители, как да се описват режима на внос и съответно делегираните изпълнителните правомощия. Една от областите, в която силно се тревожим, е за броя на приоритетните вредители. Съветът подкрепи подхода на а, комисията тук, а именно, че те не трябва да са 10% от общия списък. Нашето изменение 40 иска да се заличи това относително избиране на 10% и преговаряме по тези а, а, линии, по тези редове. Защото според нас тези 10% са неаргументиран избор на цифра. И мисля, че трябва да имаме по-скоро критерии, които да са приети по приложение 2 и възможно на които да имаме подобно определение. Сега съвета прие заличаването на тези 10%, но преговорите по приложение 2 и критериите там все още продължават. Също извършихме голямо количество работа по изпълнителните и делегираните правомощия. Но все още имаме доста спорове там въпреки че се е, споразумяхме. Е, мисля, че определено ще има какво да се прави още по този въпрос и благодарим на правната служба на съвета за е, помощта, която ни оказаха по делегирани изпълнителни промощи, експерти, с експертите си много ни помогнаха. Така че смятам, че има още много области, които, които може да се работи, но все още вярвам, че ще постигнем споразумение преди коледната вакансия. Dziękuję Pani Господин Агню. Благодаря, господин председател. Шведските биофермери поискаха от мене да каже, че имат голям проблем с новото, а, раз, новите регламенти за биопродуктите. Знаете, че Швеция е студена държава а, и те произвеждат биопродуктите си в почва в големи контейнери, защото просто иначе почвите са за, замръзнали. Но Европейският съюз ще им го забрани. Т.е. те няма да могат да произвеждат биопродукти и съответно да удовлетворяват нуждите на своите потребители и ще трябва да напуснат този бизнес. Смятам, че нищо не се прави за това. Благодаря. Bardzo dziękuję. Myślę, że... Благодаря. Това беше много интересна забележка. Някой има ли какво да каже госпожа Агилера? One minute. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка наистина. Информацията, която получихме, е изключително важна за нас. Много съм с голям интерес следя нещата и тенденциите малко ме тревожат по отношение на биологичното земеделие и това, което беше казано току-що. Би било добре, ако колкото може по-бързо нещата приключат, защото производителите в Европа отдавна чакат резултат, особено тези в моята страна, така че можем да кажем, че става въпрос за важен приоритет. Беше казано, че сме на прав път, но все пак ни предстоите първа още много работа. Ще се радвам, ако това досие напредне. Благодаря, господин председател. Искам просто да кажа нещо, което казаха и колегите. Е много важно. Трябва да бъдем прагматични при биопроизводството е наистина голям брой, при голям брой държави има замръзнали почви, нищо не расте там. А, така че а, нека а, да имаме изключение за тях. И призовавам също и колегите а, да хвърлят един задълбочен поглед на досието, защото определено той ще има въздействие върху международната търговия. И а, искам да ви предупредя, че имаме лошо законодателство, имаме нужда от по-добро такова и по настоящия момент условията, които се предлагат в трилога, а, представляват голям проблем за вноса. Моля ви съвсем накратко, една минута. Gracias, presidente. Eh, necesito solamente... Благодаря, господин председател. Ще се вместя в една минута. Става въпрос за тристранните преговори за новите заболявания. Трябва много добре да се обмислят и да се вземат предвид последствията за селското стопанство и да се вземат мерки за защита на фермерите през последните години бяхме свидетели на доста неприятни заболявания, както по животните, така и по растенията. Знаете колко например, маслинови гори бяха унищожени. Изобщо става въпрос за тежки проблеми на европейските фермери, така че в тристранните преговори трябва категорично да настояваме е, да не се натоварват европейските фермери. Колеги, така или иначе, Периодично ще искаме от докладчиците за бъдеще да ни информират за напредъка при преговорите в трилога. Смятам, че всички спешни въпроси вече, са били, вече бяха зададени. И ви моля в 12.30 да бъдете на а, откриването на изложбата за Международната година. Да почвате в 3 часа. Ще има изслушване за новите техники на а, селекциониране на растенията. А сега заседание на координаторите. Благодаря за вашето присъствие и моля а, да останат само тези, които са а, е, авторизирани да останат. Край на заседанието.